становищата на китайските власти по много въпроси и това сме го казвали открито. Но има други проблеми, за които предимно говорим, но не правим кой знае колко. Главно в областта на економиката. Китай е военна, външно-политическа свръхсила – взема водещи позиции в бизнеса и търговията. Затова няма смисъл да повтаряме, че Китай е развиваща се страна, без да добавяме всичко това. В много отношения Китай действително е развиваща се страна, но като имаме предвид мощта на нейната економика, ние очакваме реципрочност. Именно това очаква Европейския съюз от страна на Китай. Реципрочност в търговските отношения, особено по отношение на политиката на достъп до пазарите. Съветът призова комисията да представи конкретно предложение как да подобрим нашите търговско-економически отношения с Китай. В момента работим по този въпрос. Примерно, го готвим правила за държавната помощ по отношение на трети страни – трябва да бъдем много е, строги, също толкова, е, колкото сме строги в правилата си е, за обществените, е, за държавната помощ на територията на Европейския съюз. Важно е да ги прилагаме и навън, за да няма неравнопоставеност и нелоялна конкуренция. Нашия пазар е отворен за всички, но той трябва да бъде и справедлив за всички. Не можем да допуснем нелоялна конкуренция в Европа. Както каза и председателя на съвета господин Туск, очакваме да приключим до 2020 година преговорите по търговско-инвестиционното споразумение с Китай. То ще има много голямо значение за процъфтяване на по-нататъчните ни отношения. Вече е договорен и текста на споразумението за географските указания. Както вече казах, госпожи и господа, ние сме стратегически партньори. Работим съвместно в много насоки. Економическото сътрудничество категорично се нуждае от подобряване, за да можем да, постъгам, да поддържаме равнопоставеност. Така че европейските предприятия да могат да правят също в Китай, което китайските правят в Европа. Благодаря. Съгласен съм, казва председателя. И в заключение, господин Туск, председател на Европейския съвет. You, Благодаря ви, господин председател. Две забележки. Първо, едно пояснение към Мариан. Това не е последният Европейски съвет преди изборите за Европейски парламент. Много е вероятно да заседаваме и през април, за да обсъдим Брекзит. Със сигурност на 9 май в Сибио също ще се съберем, за да обсъдим своята дългосрочна европейска стратегия – въпреки че това е неофициално заседание. той е посветено обаче на изключително важна тема. На господин Фараж ще отговоря следното. Господин Фараж, вие представихте страстни аргументи срещу втория референдум. Истината обаче е, че Вторият референдум всъщност се проведе 2016 година, защото първият референдум се проведе 1975 година, когато мнозинството от британския народ реши, че мястото на Обединеното кралство е в Европейската общност. Вие бяхте тези, които решихте, че може да се организира нов референдум, който да обесмисли резултатите от предишния. Благодаря. Много ви благодаря, господин председател. С това закривам дебата по тази точка. Euh, Уважаеми колеги, продължаваме нашата работа с точка от дневния ред. Е, става дума за доклада на госпожа Килонен за изискванията за изпълнение на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт. И е, след това господин е, Ван Декамп и също така доклада на господин Ертук е, за адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт. Давам думата на госпожа Килонен. Арвеса пухемес, хеват колега. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, това е една много дълга история – ние трябва да защитаваме позициите си, що се отнася до пакета за мобилност. Става дума за социални въпроси, става дума за конкуренция и въпроси свързани с пазара на труда. Изминахме много тежък път, намерихме компромиси. Някои от нас смятат, че компромисите не са достатъчно добри, че има прекалено много регулация, други смятат пък, че има твърде малко регулация и че са необходими още повече правила. Рядко се постига компромис, при който има само печеливши. Ние обаче сме приканени да създадем нови правила. Необходими са ни справедливи правила на играта на тези пазари. Също така е необходима справедливост и за предприятията на справедливи пазари. Дискусията беше много интересна, в нея беше посочено, че не сме постигнали компромис и по тази причина не можем да проведем гласуване. Но нещата изглеждат така, че този компромис е доста сложен. Трудно може да се стигне до него и може би много от нас не могат да приемат, че са необходими нови правила и че водачите не трябва повече да бъдат злоупотребявани и да има фирми фантоми на тези пазари. Нашата изходна точка беше, че не искаме повече да имаме водачи номади водачите трябва да могат да се връщат в техните семейства от време на време и всичко това е включено в посочения от мен компромис. Водачите имат право на време на почивка, което да прекарат при своите семейства и това трябва да бъде обект на споразумение с техните предприятия. Също така се спазва и принципа равно заплащане за равен труд. За съжаление обаче, нещата в момента не стоят точно така. Това обаче изглежда не е достатъчно за много хора. Много желаят в тази директива да има модел, който предвижда командироване от първия ден – има някои социални въпроси, които вероятно са основателни, обаче трябва да се въведат общи правила. И а, автомобилите, тежкотоварните автомобили не трябва да бъдат празни или полупразни, когато се движат по европейските пътища. Също така се предвиждат и правила за каботажа, а и за международния транспорт. Във всички тези сфери са необходими задължителни правила и това е много важно. Също така и интелигентните такографи. Тук беше подчертана тяхната роля в този контекст. Те биха улеснили контрола. Ние постигнахме компромис. Много не желаяха да гласуват за този компромис, обаче сега трябва да вземем решение. Наистина са ни необходими социални, справедливи правила, за да могат фирмите да, могат, да ги приемат. Господин Ван де Камп за 4 минути. Благодаря. След казаното от господин Килонен, трябва да потвърдя, че пакета за мобилност е всеобхватен. Той обхваща и командироването, времето на управление, периодите на почивка и тахографите. От политическа гледна точка този въпрос е много деликатен, защото той опира до същината на единния пазар в Европа. В моя доклад за времето на управление и периодите на почивка целим подобряване на условията на труд. Не толкова конкретните правила за почивката и управлението, които са в а, други разпоредби. Тук говорим за почивката след края на работния ден и почивните дни в края на седмицата. Основният въпрос е къде прекарват почивката си водачите. Имам паркирани тежкотоварни автомобили на места, които не са разрешени за а, паркиране. Там няма никакви санитарни, хигиенни условия, никакви битови условия за почивка. Съдът в Люксембург потвърди, че почивката не може да се взема в шофьорската кабина. И затова ние предлагаме да се прекрати тази практика, като предвиждаме много щедър преходен период. Другият въпрос е кога се прибират у дома водачите? Не бихме искали те да се превърнат в номади и повече от 4 седмици е, да не се приберат от дома при семейството. Това трябва да бъде гарантирано. Поне веднъж на 4 седмици. С е, почивката също се решава въпроса, защото те трябва да е, вземат тази почивка на подходящи места. Друг въпрос, който стои на въпроса ни на вниманието ни е водачите на туристически автобуси. Защото те не превозват контейнери, а хора. Затова при тях а, имаме по-голяма гъвкавост а, с така нареченото правило за 12-те дни. Важен аспект на този доклад и на другите два, за които говорим, е прилагането на практика. Както каза и госпожа Килонен – правим всичко възможно на 1 януари 2024 година да бъдат въведено второто поколение интелигентни тахограви. Трябва да решим обаче е, проблема с е, фирмите от типа Пощенска котия. И накрая няколко думи за каботажа и командироването. Трябва да се погрижим да не се попречи на функционирането и гъвкавостта на единния пазар с твърде строги правила. В момента има недостиг на работна ръка. Има около 5000 незаети работни места за водачи на тежкотоварни превозни средства. С добри условия на труд и гъвкавост можем да решим този въпрос. А сега господин Ертук. Благодаря, госпожа председател, уважаеми колеги. Първо искам да се спра на това, което беше казано от е, двамата колеги, които говориха преди мен, а именно факта, че на европейските магистрали междувременно имаме ситуация, която до голяма степен е непоносима. Защо защото е непоносима за страните и за регионите, които в инфраструктурно отношение не могат да се справят с нея, но и за онези, които трябва да работят всеки ден по магистралите, далеко от своята родина и от своите семейства. И това естествено допринася за потвърждаване на казаното до тук, че тази професия вече губи своята привлекателност и не става дума вече за пари. Когато погледнем какви са средните приходи на водачите от Юго-Источна Европа, те са над средната заплата там, обаче има липса на персонал, така че нещата не опират само до пари, опират до лошите условия на труд. Ако вие три месеца поред пътувате и можете да останете след това един месец в къщи, за да поемете за следващите три месеца на път, няма да искате да упражнявате тази професия. За това беше правилно Европейската комисия да въведе този пакет за мобилност едно. И както току-що посочиха правилно моите двама колеги докладчици, става дума за това този сектор в Европа да бъде организиран така, че ние първо да можем да запазим принципите на вътрешния пазар и достъпа до него, но същевременно онези, които само чрез социален дъмпинг изграждат своите бизнес модели, в крайна сметка да им се издърпа чергата под краката. Сега сме в ситуация, която е следната. Миналата година през юли гласувахме в парламента и трите досиета бяха отхвърлени и от тогава измина почти една година. И, уважаеми колеги, ние се занимавахме с тази тема. Говорихме между различните политически групи, разговаряхме помежду си, стигнахме до компромиси и естествено при един компромис никой не е изцяло доволен, но затова компромисът е компромис. Компромис и затова беше добър факта, че след 3 декември е, се прие един общ подход, General Approach, и след това на тази основа ние можехме да търсим решения, които внесохме. Тези решения обаче сега, а, е, чрез различни мерки, свързани с правилника, извинете, наричам ги трикове, а, е, се подкопават. Обаче факт е, че това законодателство е необходимо. Имаме а, стотици стотици хиляди водачи, които го чакат. Имаме предприятия, които е, са е, сериозни, които искат сериозно отношение към своя персонал. Те също чакат това законодателство. Какво би се случило, ако не се приемат тези актове? Ние ще имаме едно състояние на сива зона по магистралите и е, съществува опасност различни държави и членки да приемат едностранно мерки, които отново ще трябва да е, изискат действие от Европейската комисия. За това ние се опитваме да запазим този компромис. Сега, какво се включва в моето досие? Е, достъп е, до е, каботаж достъп до пазара. В рамките на 7 дни е, се опитахме да въведем три операции. Ние се опитахме да направим това, което беше невъзможно, а именно да контролираме всичко с е, органите за безопасност безопасността и решение, което е приемливо за всички държави членки. Сума сумаром, това е един е, добър подход, който в крайна сметка заслужава да бъде прият. Благодаря от името на а, Комисията по заетост, господин Бах, за една минута. Ja, dank, Frau Благодаря, госпожо председател. Отправям благодарност към а, колегите от комисията по а, заетост, защото ние работихме в много добро сътрудничество и представихме добър доклад. За съжаление обаче сме взети като заложници с нашия доклад, а, когато става дума за гласуване на пакета. Не искам сега да се спирам на съдържанието. Колегите преди мен достатъчно се спряха на съдържанието. Аз искам да посоча каква е отговорността, която сега трябва да поеме поемем? Искаме ли да обърнем поглед на страни и да осъдим на смърт този пакет за мобилност? Мисля, че това е безотговорно. И тези условия, които така както бяха описани, е, те продължават е, да се срещат по магистралите и местата за почивка. Тези предприятия търсят непрекъснато вратички за заобикаляне на сега действащото законодателство и за нелоялна конкуренция. Леки товарните автомобили, там също има проблеми, на които трябва да се сложи край. За това, уважаеми колеги, следващата седмица нека да поемем отговорност, така че да въведем ред и сигурност по пътищата и хората да работят в хуманни условия. Сега госпожа Длабаява за една минута от комисия, Комисията по социални въпроси. Благодаря ви. За мен лично днешния ден е много разочароващ, защото ние пропуснахме една голяма възможност да вземем ключово решение за европейската економика не се показахме като отговорни политици. Днес трябваше да приемем специални правила, като се има предвид високата мобилност при този вид транспорт. Разбира се, ние трябва да защитим транспортните компании и заетите в транспорта от несигурността. Не може всяка държава членка да си прилага своите норми и така да се създава тази несигурност. Като че ли се забрави, че вътрешният пазар разчита на транспорта, защото стоките трябва да преминават границите. Но за да се случи това е необходимо да има правила. Колеги, нека да забравим политическите боричкания, нека прегърнем компромиса. Едната седмица имаме още един шанс. За това сме избрани, за това сме тук. Благодаря колегата Вела. Хадо нема, мисио Веля. Eh Извинява се, председателката. Има синя карта към госпожа Джабалова. Приемате ли от господин Крамер? Днес е, беше отправена критика към това, че е, в понеделник около 1600 изменения получихме. Имахме два часа срок да реагираме на това подобна процедура аз от 15 години не съм виждал в Европейския парламент. Това е напълно недемократично. Какъв ще е проблема при гласуването следващата седмица? Естествено, ние сме ориентирани към компромис, обаче другите докладчици в сянка изобщо не бяха включени и за това е правилно, че днес не вземаме решение. Аз не искам да чета за 2 часа 1600 изменения. Повтарям, това е недемократично. Госпожа Тлабаява. Уважаеми колега, аз съм също от тези, които искат да има гласуване, което да е просто и ясно, но сега ние имаме и отговорности пред транспортните компании. При тях има правна несигурност и ние трябва да направим нещо, ако трябва и цяла нощ да работим, за да подготвим гласуването. За това сме тук.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 Комисаря Булт се извинява за това, че не може да бъде тук. Разбира се, това е политически приоритет за комисията и се запазва като такъв за комисията и за госпожа Булц. Но тя трябва да участва в неформалния съвет по транспорта днес в Букурещ и затова не може да присъства. През май 2017 година, когато комисията прие първата част от пакета за мобилност. Първоначално целта беше подобряване на условията на труд в автомобилния транспорт. Второ, гарантиране на лоялна конкуренция и преодоляване на разпокъсаността на вътрешния пазар чрез разнобой в правилата. Трето, намаляване на административната тежест за превозвачите. И по-ефикасен целенасочен контрол чрез по-нататъчна цифровизация. От тогава изминахме дълъг път. И аз искам да ви благодаря за вашето усилие. Благодаря на тримата докладчици госпожа Килонен, господин Ван Декамп и господин Ертук, които бяха основен двигател в целия процес. Още от самото начало знаехме, че Участваме в маратон. Това не е спринт на къси разстояния. Многобройни предложения бяха получени и за това беше неизбежно да измина един дълъг период на осмислене и озряване на предложенията. На 3 декември миналата година предложението достигна до съвета, работата на докладчиците и докладчиците в Сянка вече достигна до един добър компромис в този основен пакет за автомобилния транспорт. Трябва ни поврат. Трябва ясна, стабилна, предсказуема рамка и за водачите, и за превозвачите. Едно бързо съгласие в парламента ще бъде признак, че парламентът е готов да отговори на големите предизвикателства пред сектора. По такъв начин е, можем да преодолеем противоречията по такива важни въпроси, като например е, фирмите от типа Пощенска котия, е, разнобоя в решенията на националните органи, използването на уведомления, декларации, карти на водача, хартияни записи Напредъкът и по лекотоварните е, превози е, даде възможност е, да обърнем внимание на основните открити въпроси все още. Това е каботажа, времето за управление и времето за почивка и най-сетне специалния закон лекс специалис спрямо работниците в автомобилния транспорт. Според нас предложените компромиси постигат добър баланс и постигат общите цели, с които си постави комисията по-малко административна тежест, по-добри условия на труд, повече безопасност по пътищата, проправяне на пътя за цифровизацията. Ние запазваме нашата обща проучвателна резерва, но ще продължаваме дискусиите, за да можем да постигнем споразумение по тези приоритетни досиета. Можем да подкрепим всички предложения, които поддържат равновесие между свободата на предоставяне на услуги, подобряването на условията на труд и намаляването на административната тежест. Сега няколко съображения по конкретни въпроси. Ще започна с специалното, специфичното право, лек специалист за командироване работници. Когато обща директива за командироването бе преразглеждана, бе поет ясен ангажимент да се приемат конкретни правила за е, шосейния транспорт. Така наречения разделен модел за е, командироването, е, различен от подхода на комисията, всъщност постига добър баланс между защитата за социалните права на водачите и свободата на операторите да предоставят трансгранични услуги. Тя, бе, тя е подкрепена от докладчика и е стигна, се стигна с не, до нея до общ подход в съвета. В е, Целта беше да има максимално прости правила, които да се прилагат и да се контролират чрез цифрови средства. Смятаме, че този подход, подхода на госпожа Келонин е, отговаря на тези изисквания, постига тези цели. Сега правилата за е, управление и почивка. Това са чувствителните елементи от директивата. Според комисията, водачът трябва да може да е, прекара уикенда или у дома си с семейството, или при удобни, е, нормални условия, не в е, кабината на камиона. Също времено водачите трябва да бъдат, е, на водача да бъдат осигурени подходящи условия за почивка. Ето защо осигуряването на такива условия е от решаващо значение. Комисията насърчава развитието е, на е, такива безопасни е, места за паркиране, включително с помощ от европейския бюджет. Трябва да ви уверя, че комисията ще засили опитите си чрез европейско финансиране и чрез фонда свързване на Европа да постига тази цел. Е, по този начин сектор изпрати ясни послания последните седмица. Някои правила не са приспособени към е, е, шофьорите на водачите на автобуси. Готови сме да започнем цялостна оценка на конкретните правила за този вид водачи, ако разбира се този парламент го поиска. Разбира се, че целите ни ще останат същите да се подобрят условията на труд на е, водачите и безопасността по пътя. Сега ще приключа с правилата за достъп до професията и до пазара. По каботажа с удоволствие трябва да кажа, че е, докладчикът поддържа идеята за неограничен е, брой операции в даден отрязък от време, това, което предложи всъщност комисията. Каботажът е, това е периода на е, изчакване е, и връщане в държавата членка по происход е обект на дебат. Тук трябва да търсим баланс. Задълженията е, превозни средства да се върнат в държавата членка по происход трябва да бъде оценявано заедно с допълнителните критерии за установяване на, на фирмата, както и правилата за връщане на водачите редовно у дома. Госпожо председател, почитаеми депутати, скъпи колеги, Очаквам да чуя този дебат. Моля, помислете сериозно за връзките между различните аспекти на този пакет. Призовавам ви да бъдем конструктивни и да търсим решения, които работят за превозваческия сектор и, разбира се, са полезни за европейската економика. Това ще е отражаващо значение за работата ни от тук нататък. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин. Е, е, сега е, имате думата. Преди всичко искам да изразя моята тага от това, че не стигнахме до споразумение след толкова месеци работа. Виждаме, че има различна реалност в сектора на транспорта и бихме могли да преодолеем противостоя... противопоставянето между държавите. Да, важно е да се защитят работници, да се гарантира тяхната сигурност. Наистина напреднахме много, но не трябва да използваме това, което се използва като предлога за целите на протекционизма. Не можем да пречим на свободата на движението на хората и на стоките и свободата на установяване. Това е в основата на вътрешния пазар и европейската интеграция. Ако искаме по-сплотена Европа от гледна точка на обществото и териториите, трябва да позволим да функционира добре вътрешния пазар, а не успяхме да го направим това. Благодаря, госпожо председател. Единият пазар и свободата за предоставяне на услуги е мотор на единния пазар. За съжаление, някои държави членки предприеха мерки, които ще доведат до огромно разделение. Предложението от е, Европейската комисия водя до допълнително разделяне между страните на център и периферия и се правят предложения, които са неприемливи. Сега е ред на парламента, след като в съвета предложението мина. Един от стълбовете на Европейския съюз, а именно свободното предоставяне на услуги и единния пазар, ще бъдат застрашени, ако, при, ако доведем до приемане на това предложение. Ако има проблем с, с, с транспорта, стоките ще станат по-скъпи, сметката ще се поеме от гражданите. Трябва да намерим компромис това е края на мандата. Европейският парламент и политическите групи са разделени. Не можем да разговаряме спокойно по въпроса. Внесени са повече от хиляда изменения. Възможно ли е да се постигне решение при тези обстоятелства? От години не успяваме да направим това. Въпросът трябва да се отложи за следващия мандат. По-добре е да няма споразумение, отколкото да има лошо споразумение твърде дълъг списък с изказвания. Госпожа Аяла Сендер от името на Сирийските и демократите. Благодаря, госпожо председател. Много съжалявам, че комисар Луч не присъства на този дебат, на който тя би трябвало да присъства. Бих искал да благодаря на докладчика госпожа Кюл. Килонен и всички други колеги. Стремежът беше да се засили стриктния контрол и задължителността на използването на интелигентните тахографи и Видяхме обаче, че това, което се случва е крайен протекционизъм, който често граничи с ксенофобия. Необходимо е максимално да се улеснят мерките за контрол, защото е много важно да бъдат мерките за контрол ефикасни, а не да се разглеждат купища документи. Госпожа Килонен предложи транзитния международен транспорт да бъде изключен и също така видяхме, че също така има друго странно предложение, свързано с глобите, но ние смятаме, че трябва да се защитят интересите на шофьор, включително испанските и португалските. Uh, Благодаря на председателя Таяни. Той спаси е образа на Европейския парламент, авторитета с това си решение с нощи. Европейския парламент ще бъде разглеждан като едно допълнение към квалифицирането на множество на съвета и на комисията. Политиката означава компромис. В Тран го направихме преди време и след като в пленарна зала бе отхвърлен този компромис, това е възможност повторна да постигнем реален компромис. Е, между е, отделните законодателни органи. Е, отговорната комисия не може да докладва доклад. Групите са, докато групите са толкова разделени, че дори най-голямата политическа група няма позиция по въпроса. Като група, която се въздържа от гласуване по този пакет. Ако продължим по същия, в същия дух следващите месеци, какво ще означава това за гражданите преди избори. Те ще си мислят, че политиците всъщност жертват единия пазар в сухопътния транспорт, само за да въведат протекционистични мерки за една или друга държава. Ние не искаме да гледат на европейските институции по този начин. Госпожа Билбао Обарендика, е за една минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Доброто функциониране на транспортния сектор е от ключово значение за конкурентоспособността на Съюза. Този пакет е от основополагащо значение, за да бъдат решени проблемите с разпокъсаността и социалния дъмпинг. За това важно е да бъдат прияти общи норми, които да приключат с решенията, които се взимат от всяка една отделна държава. За това подкрепям компромисните предложения на трите докладчика – Мерките, които предлагат подобряване на условията на работещите в сектора, допринасят за сигурността и безопасността по пътищата и ефикасността на транспорта, са нещо, което ще промени живота към по-добро. Гражданите ни избират, за да изберем най-доброто, но също така ясно е на всички, че най-доброто е враг на доброто. Този пакет не е най-добрия, но той вече е добра основа за продължаване на работата, за да се постигнат по-добри резултати в бъдеще. Благодаря ви. Две и половин минути за госпожа Дели. Е, уважаеми колеги, от месеци работим за подобряване на условията за труд на работещите в автомобилния транспорт е, стига те да не бъдат взети заложници в името на интересите на своите страни. Говорим за мъже и жени, които работят в продължение на дълги периоди, без да виждат семействата си, спят по паркингите си, други настояват те да спят в кабините. Социалният дъмпинг, организиран от големите групи, експлуатира работниците до изтощение с ужасни условия за с ужасни последици за сигурността по пътищата. Застрашава се сигурността и на другите участници. Трябва да се сложи край на експлоатацията на работещите в сектора, както препоръчва Европейската комисия и определено тази зала трябва да го приеме. Нека да приемем законодателство срещу форма на съвременно робство по нашите пътища. Едно достойно законодателство би трябвало да бъде от полза за всички. Ние не искаме работници от втора зона, от втора категория. Затова ще продължим да се борим, за да се прилага принципите на командироването към всички, а не алакарт. Не искаме изтощени работници по пътищата, не искаме да се излага на опасност живота на гражданите. Ето защо ние сме против а, почив, седмична почивка в кабината. Не искаме а, камиони да се връщат празни бизето, защо и не искаме и нерегулиран каботаж. Европейския съюз трябва да спази своето обещание. Всички искат социална Европа, ами да го направим. Нека всеки да поеме своята отговорност. Всички трябва да си свършат работа, а, а, не, да се, а не да се водят само от интересите на своята страна. За каква е нашата работа тук? Да следим за спазване на съществуващите правила в Европа. Благодаря, госпожо председател. От името на Обединената левица, госпожа Гонзалес Пеняс. Благодаря, госпожо председател не може тежките условия за работа на шофьорите да бъдат запазени, както и социалния дъмпинг. Важно е да се регламентира движението на водачите из Европа. Не трябва да се осигурят достойни условия за труда на шофьорите и не може испанският шофьор да бъде подложен на по-лоши условия, когато работи в Европейския съюз извън Испания, отколкото в самата Испания. Необходимо да се гарантират достойни условия за почивка. Не може шофьори да работят две седмици подред без никаква почивка трябва да се инсталират интелигентните тахографии, за да стане цялата тази практика, която наблюдаваме сега, нещо от миналото. Важно е да се утвърждават правата на трудещите се и също така да се гарантира безопасността по пътищата. Благодаря ви. Мерси. Благодаря, госпожа Дамато. От името на СПД за една минута. Благодаря. Секторът на автомобилния транспорт изисква спешни мерки, за да се решат многобройни проблеми. Всеки ден сме свидетели на форма на робство. Работниците са готови да са принудени да почиват в кабината, без да имат време да да се виждат със семействата си. Освен социалния дъмпинг, има и нелоялна конкуренция. Конкуренцията трябва да бъде на условия на равнопоставеност. Не, не бива да стимулираме социалния дъмпинг непрекъснато се намалява заплащането и има нужда да се въведе баланс. И нашата отговорност на този мандат е до края да се борим. Следваща седмица ще се видим в комисията Тран. Нека да, се, да направим всичко възможно да осигурим социални права за работещите. Благодаря господин Майер от името на групата НС за една минута. Заповядайте. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бъдете честни към хората отвън сградата. Времето е твърде кратко, за да в губим време в празни приказки. Кажете просто, че пакета мобилност в този период не може да бъде прият. Не може да се вземе решение по него и това е много тъжно. Това е тъжно за много водачи из цяла Европа. Тоест, къде се намираме? По принцип не, няма голяма промяна в този пакет от това, което имахме преди една година. И какво постигаме? Точно обратното на това, което искаме, а именно подобряване условията на труд на водачите на тежкото товарни автомобили. Е, председателството предложи нещо, даде една насока, от това излезе нищо. И защо? Защото от една страна е, има е, крайни позиции е, от страна на социалистите и НЕП, е, които не дават е, нещата да се придвижат напред. От друга страна, е, едно е, хаотично председателство, е, което не, не е, дори е недемократично е, чрез е, работата на координаторите, които не канят координатори от другите политически групи за да присъстват. Ще ви дам думата, госпожо Дели. Приемате ли, господин Майер, синя карта? Да. Не приемам в този парламент да се поставя под въпрос моята компетентност, моите компетенции в рамките на Комисията по транспорт. Искам да напомня за това, защото всъщност вашата група е, във всъщност влуши европейския проект и е, като председател на тази комисия аз се направих всичко възможно да подобря условията на работещите в този сектор. Око за око, бих казала. Не може да, да съдите е, за моите качества като председател на тази група. Няма да приема подобно отношение. 30 е, секунди имате, господин Мейер, да отворите. Госпожо Дели, е, знаете много добре, че неофициалните заседания на координаторите са водени без да се канат е, координатори от политическите групи. Вие за какво се имате всъщност? Това е доста дръско от ваша страна и антидемократично. Отговорихме на е, синята карта. Сега има думата господа Лукашевска. Благодаря ви, госпожо председател. И искам да призова всички политически групи и председателя на парламента да не се занимаваме с този пакет по време на този мандат имаме над хиляда изменения. Няма как да стигнем до един смислен компромис. Не сме в състояние, не сме готови да приемем този пакет. Нека да бъдем прозрачни, да зачитаме вътрешния пазар и да се борим срещу нелоялната конкуренция. Нека също така да не позволим да бъдат ощетявани европейските потребители. Съгласна съм с госпожа Дели. Не трябва да мислим само за интересите на нашите държави, трябва да мислим за цялостната политика. Това, което се случва в парламент, Европейския парламент е позорно. Разбира се, трябва да се борим срещу закононарушенията, на нередностите, но какво означава да се борим срещу това да пътуват празни камиони? Също така командироването на работници при превозите на дълги разстояния. Искаме да ограничим транспорта, е, превозите на дълго разстояние, така ли? Също така връщането за 5 дни в обичайното място на пребиваване, на местожителство. Изискването за настаняване в хотел, ако няма хотели, искаме да има целеви места, съоръжения за паркинг и почивка. Не може да се ограничава конкуренцията. Има госпожо Лукашевска въпрос с синя карта. Приемате ли? Два конкретни въпроса имам към колегата. Първо, дали е, така страстно е, тя е, отстоява права, свободата на вътрешния, на единия пазар. Това е един, социален, един пазар, който трябва да бъде подчинен на социални правила. И второ, говорим за празните курсове. Е, колко дълго всъщност трябва да дискутираме такова законодателство, за да се вземе решение? И накрая, за какво сме избрани тук, ако не за да подобрим условията на е, труд на хората? С много румънски и полски е, водачи съм разговарял. Условията, при които работят, са чудовищни. Всъщност, е, целта е да се доведат е, е, този пакет до преговори в триалог, колкото до каботажа към и връщането в страната по происход. Това е нещо, което трябва да се наложи, защо шофьорите и превоз водачите е, трябва да прекарват е, седмици далеч от е, семействата си. Всъщност, на практика се опитвате да подкопаете конкуренцията. Госпожа Денов. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да кажа, че ние трябва да променим името на мобилност, защото от пакет мобилност може би трябва да преминем към пакет немобилност. От месеци сме свидетели на прехвърляне на топката между пленарна зала и комисията и обратно. А днес трябваше да гласуваме. За съжаление, само водим дискусия. Аз мисля, че свършихме добра работа бяха постигнати компромиси за каботажа, времето за почивка, за командироването. Аз имам някои въпросителни за каботажа, защото сме жертва на иллюзии. Аз мисля, че ние бяхме постигнали напредък и започнахме работа по интелигентния тахограф. Само така можем да контролираме нормите. Ето защо аз призовавам да се гласува преди края на мандата, защото само така ще сме свършили добра работа в интерес на предприятията и гражданите. Господин Златовски за минута и половина. Уважаеми Дами и господа, за какво говорим тук? Говорим за условията на труда за водачите, условията за почивка. Говорим за тахографии и какво ли не още. Но всички много добре осъзнаваме, че изобщо не става дума за всички тези неща. Защо протестират водачите на камиони днес пред Европейския парламент – целият пакет за мобилност няма да подобри нещата, особено живота на водачите, тъй като става дума за държавите от периферията на Европа, от източна и южна Европа и техния достъп до вътрешния пазар. Пакетът за мобилност изобщо не е посветен на условията на труд и движението по пътищата. Държавите, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004 година, се съгласиха с факта, че те стават част от вътрешния пазар, те развиха своя транспортен сектор и сега те биват отрязани от него. Нека да говорим за работните условия, но нека да постигнем и компромис, защото какъв компромис може да има ако има предложение за гласуване за над хиляда изменения. Това не е компромис. За това парламентът не трябва да гласува днес. Нека това да се отложи до следващия мандат. Приемате ли синя карта, господин Златовски? Благодаря на колегата. Искам само да поставя следния въпрос. Тъй като е, както казаха изказалите се преди мен, е, всъщност тези, които е, говорят тук, не присъстваха последните седмици. Ние с, Гозама Лукаше... Е, с госпожа Лукашевска, заедно с колегата Дели и Килонен се, забрах... се събрахме и решихме заедно за какво става тази за какво става дума в тези, в тези действия. Ние сме против. Това е истината. Уважаеми колега, не за пръв път днес си говори. Да, наистина, аз подкрепих компромисите, но те бяха отхвърлени миналата година от Европейския парламент. Днес изобщо не можем да говорим за компромиси. Не говорим за компромиси, говорим за противоречие, уважаеми колега. Противоречие, разногласия, които само ще доведа до още по-голямо разделяне на този пазар. Ние искаме да имаме вътрешен пазар. Господин Теличка, за една минута сега, за какво ще доведе решението на парламента? В следващата, следващата седмица ще имаме същия брой изменения. Това е, което, до което води тази процедура. Съжалявам, че председателя не си направи труд да отговори на общото писмо до е, Килнен, мен и няколко други делегаци, е, делегати от НП, които предлагат сценарии с компромиси. Да, много изменения имаме, но именно това е, е, съм, това е, е съвсем нарочно за да се усложни процедурата. Това е целта. Много от вас го потвърдиха днес, защото е, всички казват, нека да го от положим. Ние имаме е, компромиси и решението следващата седмица ще бъде дали е, ще гласуваме за вътрешния пазар, несъвършен както е, е който все пак функционира, който ще поеме и социалните права, или ще водим до едностранни, ще предизвикаме едностранни мерки, които ще доведат до разпокъсване на вътрешния пазар. Това е ваша отговорност. Е, има синя карта, но много се бавим, така че ще дам думата на господин Тейлър. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е време да преразгледаме хартата за основни свободи, където се казва, че всеки работник има правото на условия на труд, които е, зачитат неговото здраве, безопасност и достоинство. Но знаем, че професионални, знаем, че за професионалните шофьори на, при международните транспорти а, е, условията са недостойни и нездравословни и те са лишени от а, е, основни а, свободи от съмнителни фирми тип а, почтенска котия. Те спят в кабините, нямат туалетни, нямат душове. Но това не е само въпрос на права. Това е въпрос и на безопасност по пътищата. Статистиката говори за това, че умората на шофьорите в повечето случаи е фактор за катастрофи. Така че нашата партия, като минимум иска да запазим двуседмичен период, да не насърчаваме увеличаване на времето за шофиране и продължителната почивка трябва да бъде в хотел. Мисля, че този мишмаш от хиляди изменения не представлява а, изпълнение на нашата отговорност. Председател го прекъс, прекъсва оратора. Искам да кажа, че вече няма а, да приемам а, с въпроса синя карта, тъй като много сме закъснели. Много благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, тази година се срещнах с работниците от сектора на транспорта в Филипините и ние говорихме за условията на труд в Европа, разрешителни за работа и за заплатите. 50 датски крони на часа получаваха тези водачи. Разбира се, в Европа водачите могат да живеят достойно със своята заплата – но беше въпроса също така, защо трябва да работят толкова много водачите в Европа. Те са изключително изтощени и трябва да мислим за това. Говорим за вътрешния единия пазар. Европейския парламент трябва да бъде наясно дали ще защитаваме държавите членки или работните условия. Мисля, че работните условия са приоритет. Реформата на каботаж, командироването на работниците говори, че Европейският съюз е толкова социален, колкото социалистическите републики в лагер бяха демократични още за пореден път става ясно, че Европейския съюз не е в състояние да подобри положението на работниците. Говори за това, че интересите на държавите членки са антагонистично противоположени. Та има желание